Dear colleagues, we will start with the committee. Please sit. Колеги, моля ви да започнете е, да вземете местата си, за да започнем. така откриваме заседанието днес сутринта. Моля, вземете местата си. Започваме с информация за ранното ни заседание. Вчера след обед не можахме да се спрем на точка 6 а, а именно многогодишната финансова рамка за до 2020 година. Докладчика не беше тук, затова днес ще се спрем на тази точка. Също така включихме в списъка за гласуване и изменение за механизма за демокрация. Това не бе предвидено в дневния ред, но е предвидено в списъка за гласуване, с който разполагате. Тоест, просто да ви обърна внимание на това, че го включихме. По-нататък. Започваме направо с гласуването. Носите ли си електронните карти за гласуване, колеги? Comenzamos, eh, Започваме с доклада за прилагане на директивата 2011 от 5 април относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защита на жертвите от, много, от него. 88 изменение кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Либе 8 за. А, всъщност, извинете, отпада, отпада.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 92 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 93 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 94 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Трябва да проверим, колеги. 94-то изменение. Начало на гласуването. Сефирна. Край на гласуването. Приема се. Сега 49-то изменение се гласува допълнително. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 95-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 96-то. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 99-то кой е за, против, въздържали се. Не е много ясно какъв е резултата, така че проверявам, ако обичате 99-то изменение. Pues era bastante evidente, la verdad, he tenido... Да, очевидно, жалко, че не съм преценила на око. Пето изменение на Либе. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега минаваме към 101 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Ще ви помоля, колеги, да дигате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 107 на три части. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за? Против? Въздържали се? Проверка на втората част. Eh, es que ahí ya no llego cae. Отхвърля се. И третата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Господин Тарабела иска да прегласуваме третата част на това изменение. Гласуваме, значи. Pues mire, señor Тарабела. Господин Таравела, аз като че ли преценявам по-добре нещата на око от вас. Sorry. 108 а фавор. 108 за, против, въздържали се. Проверка. Който не дига ръка, гласува после електронно втори път. 108. Гласуваме по 108 изменение. Апровада. Приема се. 48 на Либи отпада, така че 109 кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Проверка за 109 изменение. 109. Апровада. Приема се. 111. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 113. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме към Либе 22, втора част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 9, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 130 изменение сега, кой е за? Против, въздържали се. Проверка на 130 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 131 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 132 кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 133 е оттеглено. 135 кой е за? Против? Въздържали се. Проверка. 135. Начало. Някой не гласува, колеги. Някой си е сложил картата, но не натиска. Апровада. Приема се. 136-то извинение, Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 143-то кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 144 за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12, кой е за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 кой е за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. И приема се, извинете, 160 отпада, 161 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 отпада. Компромис 13 за. Против въздържали се, приема се. Сега, Либе 39 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Втората част гласуваме електронно, ако обичате, на 172. Рецафада. Отхвърля се. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 176. Две части. Първа част за. Против въздържали се. Гласуваме отново първата част електронно на 176-то. Rechazada. Отхвърля се. е ла сегунда парти. Отпада, значи втората част. Компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Сега, 181 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 184. 184 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183 за. Против. Въздържали се. Съжалявам, обърквам се, казва председателката. 183-то проверяваме. Се цирра ла votación. Край на гласуването. Приема се. Понякога е много малка разликата, така че не може човек да прецени веднага само на око. 185-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 186 за. Проверка. 185. Всъщност проверяваме. Rechazada. 186 сега кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 188 за, против, въздържали се. Проверка на 188. Приема се. Либе 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 194 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 195 от две части. Първа част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втората част за. Всъщност отпада втората част, тъй като е прията, прието 194 изменение. Параграф 3. 30, извинете. Отпада и той. 196 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 197 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 198 кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Либе 13 за. Против? Въздържали се. Приема се. 203 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 202 за Отпада то всъщност. А, не, не отпада. Не отпада, защото се отхвърля. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. Либе 18 за, против, въздържали се, приема се. Либе 12 за, против, въздържали се, приема се 205 отпада, 206 кой е за, против, въздържали се, приема се, 207 за, против, въздържали се, отхвърля се, либе 33 за, против, Проверка. Проверка на 207. Така е. Либе 33 са фавор. 33 Либе. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Отпада. 208 компромис, компромис 16 за, против, Въздър... Моля ви, моля ви, дигайте по-високо ръка, за да ви виждам. Така много по-хубаво се вижда. Всеки ден ще моля някой да взема моето място, да види колко трудно се вижда отгоре, като не дигате ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Сега проверка. Sí. Приема се. 215 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 216 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 217 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 219 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 224 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, приема се. Либе 19 не се гласува, сега 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против,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 Приема се. Либе 16, 17, извинете, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 18, за, против, въздържали се, приема се. Либе 47, за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. по отпадат. 27 сега кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 кой е за, против, въздържали се, приема се. 34 изменение кой е за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Петдесет и шесто изменение сега. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 56 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. Смятам поне. Мисля, че повечето се въздържаха, но гласуваме. Апробада по... по... Всъщност, с един глас се приема. 58 сега. За. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. О, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 72 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 74 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 75 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 79-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 80-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 83-то за? Против? Въздържали се? Приема се. 84-то за? Против? Въздържали се? Приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Либе, точка от преамбюла Б. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега точка от преамбюла F за, против, въздържали се, приема се. Сега съображение Г. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега съображение Х. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така, приключваме и гласуваме за, цялото, за цялата резолюция. Начало. Pues aprobado por Приема се с 26 гласа за, няма против, шестима са се въздържали. Поздравление на госпожа Бирдър. Леле Боже, каза председателката, днес имаме много гласуване. Venga, que tenemos una mañana интересна. И така, имаме Имаме много за гласуване днеска, така че кураж. Започваме по нататък Доклада на госпожа Мария Арена за бедността през призмата на равенството между половете. Започваме. 106. Вотос а фавор. Вотос en contra. 106. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 107. За? Против? Въздържали се? Ще направим проверка по 107 изменение, моля. Така е. Отхвърля се. 16 на 16 гласа. 109 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. 19 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се,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 Втора част на изменение 145 за, против, въздържали се, приема се. 146, 147, 148 идентични за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Проверка, моля, с електронно гласуване.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 въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, Приема се 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се. Проверка по 173. Моля, гласувайте. Апровада. 170. Приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Емпъл 7. За, против, въздържали се, приема се. 187 не 178 за, а, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 13. Не. Председателката се е, коригира 185 първо за, против, въздържали се. Приема се. А сега вече комисия по заедостта 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Налага се проверка с електронно гласуване, компромис 8. Pues ala, a votar todas las otras. <laughs> Rechazado. Отхвърля се. 186 е, е, за, против, въздържали се. Отхвърля се 187 е, за, против, въздържали се. Отхвърля се 180, 193 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 190 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 191 за против въздържали се отхвърля се, 192 за против въздържали се отхвърля се, 193 за против въздържали се отхвърля се. МПЛ 10 от две части. Първа част за против въздържали се и втора част сега за против въздържали се. Приема се. 184 за, против, въздържали се. 194 беше това, извинете. Е, отхвърля се. компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се. 198 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се. Приема се. Комисия по култура 2, 1, за, против, въздържали се, приема се. И сега култура 3, за, против, въздържали се, приема се. Култура 5, първа част за и втора част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Култура 27 за, против, въздържали се, приема се. 202 изменение за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, Приема се 12 компромиса против въздържали се. Приема се. МПЛ 3 в три части. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Трета част за, против, въздържали се. Приема се. 215 за, против, въздържали се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 239 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 се оттегля, 247 за, против, въздържали се. Проверка, моля електронно гласуване. Изменение 247. Мисля, че се отхвърли, но нека да погледнем. Отхвърлено. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се.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 малка и ако не давате ясен знак с ръка, просто не, не мога да обява веднага резултата, мога само да спекулирам. Е, направихме е, проверката, приема се. 257 за, е, против, е, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, Приема се. 261 за, против, въздържали се. Приема се. 262 за, против, въздържали се. Приема се. 263 за, против, въздържали се. Приема се. 265 за, против, въздържали се. Приема се. МПЛ 23 за, против, въздържали се, приема се. Сега пак Комисия по заетост 25 за, против, въздържали се, приема се. И компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 27 за, против, въздържали се, приема се. Култура 30 за, против, е, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 компромиса против, въздържали се, приема се.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 87 е, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Култура 31. Вече е, не се налага гласуване. Тогава култура 32. За, против, въздържали се. Приема се. Култура 33. За, против, въздържали се. Приема се. 34. Култура. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 31. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 32. За, против, въздържали се. Приема се. 101 изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение е, за, против, въздържали се, приема се. Е, изменения 2-5 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против,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 Мисля, че се отхвърли, но е по-добре да направим проверка. Гласуваме по изменението още веднъж. Приема се. Съжалявам много. Приема се. 14 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по целия текст с електронни карти. Поименно гласуване, моля. И queda aprobado por 25 votos a 25 гласа за, Два гласа против, е, Четирима въздържали се. Поздравления за госпожа Арена. Bueno, vamos a continuar. И така, минаваме към гласуване на следващия доклад, който е малко по-лек борба с трафика на хора във външните отношения на Европейския съюз. Лек като брой изменения. Госпожа Бирдер. Изменение номер 6 сега. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение с устно изменение вече включено в него за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за първа част всъщност. Проверка, проверка, извинете. И извинявам се, девето изменение проверяваме първо. Отхвърля се. Десето изменение, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто изменение за, против, въздържали се. Дванайсто. Проверяваме го електронно. 12-то изменение. Отхвърля се. 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение, което ви е записано, всъщност не е из, устно изменение е началният параграф. Първа част. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Приема се. 14-то изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. 15-то за. Против? Въздържали се? Приема се. 16-то на две части. Първа част. За. Против?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 27 на две части. Първата част е, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега 18-то изменение, което гласуваме като добавка. За, против, въздържали се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 y queda aprobado por 26 votos a 26 гласа за, 1 против и 4 въздържали се. Поздравление отново за госпожа Биердар. ¿Te apetece ponerte un ratito? Bueno, pues pasamos a... Минаваме по-нататък за станов... по... докладчик по становище, госпожа Роса Естерас. Становището е за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Започваме. 25-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 27-то за, против,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 Има проблем с чуваемостта на шведския превод. Сега е готово. И така, 34-то гласуваме на две части. Първа част. Против. Въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. 35-то изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 36-то за. Против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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 59 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 5 за. Проверка. Проверка всъщност на 59-то изменение искат колегите. Петдесет и девето. Отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 60 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се. 60-то изменение го проверяваме електронно. Не чувам превод, казва госпожа депутатът. Сега го чувам. Благодаря. Estábamos comprobando la enmienda 60. Проверка на 60-то изменение, което се приема. Сега 6-то изменение, компромисно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64-то за? Против? Въздържали се? Приема се. 65 за? Против? Въздържали се? Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 69-то изменение бе включено в компромис номер 4. Така са нещата. И сега, къде сме? Докъде бяхме стигнали? 70-то. 70-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 кой е за, против, въздържали се, приема се. 79 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 67 за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 70 16 и 18, е, които са еднакви за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, проверка. Проверка на 19. Начало на гласуването.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 въздържали се, приема се. И крайното гласуване сега е наред начало. Приема се с 30 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление за госпожа Естарас. Минаваме сега към гласуване на доклада на госпожа Данчила за представителство на работниците и служителите на равнището на управителните съвети в Европе. Европа. 28 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. За, против, въздържали се. Проверка. Компромисно изменение номер 4 го проверяваме електронно. Приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се. Моля, вдигайте ръка, колеги. Само двама души вдигнаха ръка. Компромисно изменение номер 5. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 38 изменение е за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение е за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 6 компромисно за, против, въздържали се, приема се.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 Шесто измерение за, против, въздържали се, приема се. Десето измерение за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно за, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Ha votado todo el mundo? Приема се 16 гласа за, 12 против и един въздържал се. Поздравление на госпожа Данчила. Pasamos a la votación del informe de opinión sobre las actividades, el impacto y el valor añadido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 ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a comprobar el compromiso 1. Апробат. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Отхвърля се. Единайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ компромисно кой е за, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно кой е за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение кой е за, против, въздържали се, приема се. 20, 18 кой е за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се.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 Приемаме го с 28 гласа за, 3 против. Поздравления за госпожа Блинки Блинкевичуте. И пасамос ал último вото. И гласуваме сега за последно за измененията през призмата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 Нямаше нужда да гласуваме накрая за всичко, тъй като това бяха само изменения, свързани с призмата за равнопоставеността. Според дневния ред в 12 без 15 ще започне дебата с председателството на съвета. Така че прекъсваме за 15-20 минути. Моля колеги да се върнете на време, за да продължим разискванията. Vamos, vamos a reanudar. Подновяваме работа по разискванията с председателството на съвета. Това е втората точка от дневния ред след гласуването днес сутринта. Сред нас е представител на холандското председателство. Този представител, тази представителка е дошла днес по покана на нашата парламентарна комисия, за да ни представи работата по Европейската стратегия за равнопоставеност на половете, както и по правата на колектива ЛГТБ. Всички тези документи са били представени на 7 май на заседание на съответния състав на Министерския съвет. Не е постигнато обаче споразумение по тези въпроси на заседание на съвета. И именно за това сме поканили председателството. Благодарим за това, че приеха нашата покана. За да ни обяснят, за да ни изложат протеклите разисквания и за това в какво състояние се намират в момента делата, за да знаем как ще се развиват. Господин Кинга има думата. You, uh, um, Благодаря, госпожо председател. През 2015 година е, бе създадена е, група е, за равенство на половете и тази група трябваше да представи проекта за равенство на половете пред комисара Юрова. И така малко преди 2015 е, година комисията представи стратегията за равенство на половете 2016-2019 година. В началото ставаше дума за работен е, документ, е, като този документ всъщност беше един вид продължение и допълнение към стратегията от 2011-2014 година след което е, на основата на е, включително и на вашето становище е, бе изготвено съобщение на комисията, така че съветът през декември миналата година изработи също и стратегия по отношение на ЛГБТИ има нова е, програма за равенство на половете, е, което е, се подкрепя политически от държавите членки и комисията трябва да изготви съответния списък е, относно правата е, и равенството е, на ЛГБТИ. Има и страни, които са на особено мнение, да кажем Словакия и Малта. Нидерландското правителство взе решение, че по време на Нидерландското председателство това ще бъде един от приоритетите ни. Е, на първо място смятаме, че е необходим политически ангажимент, е, както и на е, държавите членки, така и на комисията. На второ място да се предприемат стъпки за насърчаване на качеството в тази сфера, както и на трето място да се изготви съвсем конкретна програма за изпълнение на двете цели. И двата текста би трябвало да са съставните части на един пакет. Е, една държава член е, е, не бе съгласна с това предложение, така че заключението бе няма консенсус. Да, ние сме разочаровани, но от друга страна 27 държави членки изцяло подкрепиха безрезервно заключенията на съвета по отношение на ЛГБТИ. През юни съветът отново ще представи проект за заключения на държавите членки във връзка с равенството на половете и равенството на членовете на групата ЛГБТИ за да се е, проведе отново дискусия. Благодаря господин Кинга за направената презентация. Вие знаете колко важно е за Комисията по правата на жените е да се спазва принципа за равенство между половете и знаете колко важна е за нас тази стратегия. Беше приета резолюция след дискусия по време на пленарната сесия. Това означава, че вие като председателство инициирахте този дебат, за да има по-голямо политическо единство и всъщност това е стратегия за равенство между половете. Комисията изготви работен документ за нас – това е не само важно като заглавие на документа, Важно е да се посочи, че става дума за работен документ или за стратегия. Това всъщност е стратегия, която беше прията от е, съответния комисар. Вие посочихте, че това е политическо задължение да се работи в тези насоки. Е, това означава, че ние винаги сме били и продължаваме да сме наясно, че правителствата на държавите членки подкрепиха тази инициатива и се надявам, че Европейската комисия също отбелязва това. Последи, следният въпрос, който се разглежда, правата на а, ЛГБТ и общността. Това са права, по които ние сме работили и е, също ги обвързахме с е, работодателите и работниците. Знам е, как е, продължава процедурата. Ще има решение от страна на съвета. След това ще е, става дума за решение взето единодушно, но ще трябва да си помислим как определени дискусии се блокират Просто защото една държава членка казва не, както вие посочихте. Не знам дали има възможност този въпрос да бъде изменен и да се е, започват инициативи с цел смяна на позицията на съответното правителство. Това е нашата загриженост, че могат да се блокират важни инициативи и с това да се попречи за напредъка в Европа, която е, следва не само политика в сферата на економиката, но и в сферата на правата на човека. Когато говорим за ЛГБТ, говорим за принципен въпрос. Европейския съюз се базира на основни ценности, които се споделят от всички, които е, формират Европейския съюз. Става дума за е, равни права, и е, всъщност действия, с които се нарушава равнопоставеността, е, са насочени срещу основните ценности. Това е което исках да посоча. Като председател на тази комисия и сега откривам дебата. Моля, давам думата на колегите, които веднага я пожелаха. Voy a dar la palabra en nombre de, de los От името на политическите групи започваме. Госпожа Констанс Люгрип от НП. Euh, Благодаря, госпожо председател тъй като става дума за един съвсем точен въпрос, искам да изложа една съвкупност от наблюдения и след това ще формулирам въпрос. На първо място аз искам да посоча, вече имах и възможност да посоча, че когато става дума за формалния статут на документа, който беше представен от комисара Журова, е, като член на Европейската комисия, тя е ангажирана с тази стратегия и групата е НП не иска да прави е, казус бели от формалния статут на документа, дали става дума за работен документ или за стратегия. Струва ми се, че е, в случая има някои семантични противоречия, смислови противоречия, е, между схващанията на различните политически групи. Това беше посочено и от е, нашата председателка преди малко. Аз мисля, че е, основното случая е да се тръгне към прагматични, реални предложения и вече на базата на схващането, че предишната стратегия не донесе всички необходими резултати, е, е, които очаквахме, всички плодове, които очаквахме, е, ще ни даде възможност да започнем, може би по друг начин, но в съвсем конкретен и прагматичен дух. И аз искам да посоча също, че подобно по примера на този прагматизъм и ефективност, която гледаме в други неща, които се случват или не, става дума за някои теми, теми, които са много важни за нашата политическа група и ние, разбира се, споделяме тези приоритети с други политически групи. Например, въпроса за борбата срещу насилието срещу жените или пък е, осигуряване на достъп до Истанбулската конвенция. Е, ние познаваме и приветстваме всички изтъпки, които са правят, е, за да може да се осигури достъп на Европейския съюз е, до е, подписване на Истанбулската конвенция. Всички институции в Европейския съюз и Съюза и комисията не се съмняват. Те водят много решителна борба в тази насока и мислят, че ще е, има ефект е, тази конвенция да стане задължителна за всички държави, членки на Европейския съюз, които са, разбира се, я ратифицирали, е, така че да могат да се прилагат всички ангажименти съгласно Истанбулската конвенция. Знаем, че има напредък и също така. Е, сега по други теми, например, Е, проекта за директива Унгенбурса, е, е, осигуряване на по-голям достъп на жените до управителните съвети на големите предприятия, които са котирани на борсата, ние съжаляваме, че блокираме и още веднъж искаме е, да апелираме към всички участници, е, към тяхната добра воля, да се опитат е, да направят максимум, за да се деблокира тази ситуация. В момента ние сме в трудност, за нас това е тема, която се превърна в тотално проблематична и става дума за стратегически стъпки, които предвиждат по-голяма отговорност по отношение на жените, участващи в управлението на предприятията. Друга друга тема, важна за групата на НП, е, която изостря вниманието ни е, новото предложение или новите действия, които са свързани с Gender Pension Gap и е, това, което се прави, за да се създадат необходимите инструменти за добра диагностика, на а, равенството при а, пенсиониране на жените в Европейския съюз. Също така се предлагат конкретни стъпки, конкретни пътища, които са с прагматичен характер. Това е което искам да посоча в настоящия момент. А, мисля, че а, ще се даде възможност на нашата група и друг път да вземе думата. Благодаря. Благодаря е- ви, госпожо Люгрип. Сега госпожа Бесерра от името на АОДЕ. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че съм а, напълно съгласна с вашите коментари, госпожо председател. Наистина имаме много важно вече постигнато споразумение, що се отнася до въпросите на равнопоставеността. Това е основополагащо европейско право. Благодаря, освен това изрично от името на групата на либералите, всички усилия положени от холандското председателство. Именно относно това споразумение. 27 от всичките 28 държави членки са на едно мнение и това е немаловажно постижение. Искам обаче все пак да е, подчертая, че липсващата държава членка, тази, която блокира и отхвърля, всъщност блокира заради отхвърлянето си, тази държава е именно Унгария. Унгария, коя, държава, която е, систематично нарушава е, задълженията си на държава членка, а именно да спазва поетите ангажименти при влизането. Така че ако е, е, резервата, която повдига Унгария е не съгласие с ЛГБТ, смятам, че това трябва да бъде причина за безпокойство, към като да се отнесем сериозно. Предложението през декември 2015 година, за да се изпълни през 2016-2019 и това, този тази цел бе разписана като такава след консултации с парламента, гражданското общество и държавите членки. И разбира се, с оглед на разследванията и анкетите на Европейската агенция за основни човешки права. Тоест, това е компромис и списък с дейности, които не изникват от, не падат от небето, а са добре осмислени. От 2008 година до момента чакаме съвета да се произнесе по предложението на комисията за директива за равнопоставеност. Наистина вярно е, че тази директива би забранила дискриминацията в достъпа до стоки и услуги, що се отнася до липсата на дискриминация за вероисповедание, увреждания или сексуална ориентация. Що се отнася до всички услуги, социални, здрав свързани с здравното, обслужване, образованието, жилищното настаняване и така нататък. Едно нещо липсва обаче в предложението против дискриминацията, а именно транссексуалните лица трябва и те да бъдат включени. Накратко казано обаче, искам отново да подчертая важността важността на нашата работа именно в тази област за равнопоставеността. Със съответната тежест, която да придадем на члена от основната харта. Липсата на споразумение, отново искам да подчертая, се дължи на отхвърлянето на държава членка, която непрекъснато потъпква именно тези е, права и задължения на собствената си територия. Не бива да го забравяме. Отново поздравления за холандското председателство за постигнатото. По повод сега на директивата за представителството на жени в управителни съвети. Искам да кажа, че получих току-що писмен отговор от страна на съвета на едно писмено запитване от моя страна. Пише, че холандското председателство анализира работата по тази законодателна инициатива и желае да напредне, ако има достатъчни знаци за това, че е променена ситуацията от декември 2015 година до момента. Искам да попитам да, дали смятате, дали сте отчел присъствието на такива знаци, които показват, че има промяна. Има ли напредък? Няма ли напредък? И какъв ще има ли напредък? Някои държави още от самото начало бяха против и Холандия бе една от тези държави. И в заключение искам да подчертая, че Нещо, което е много важно до края на вашия мандат, начало на ротационното председателство, и вие самият казахте така, а именно последователността на всички останали председателства, начало с Малтийското след вас, как смятат да работят по тези въпроси, за да не се изгуби постигнатото за момента. Думите, названията са много важни, защото тези думи, тези названия, тези епитети всъщност придават съдържание на съответния документ. Така че когато работим по стратегия, нека да я назовем стратегия, а да не я назоваваме само с думата работен документ. Сега от името на левицата е госпожа Бьорк. Благодаря ви най-сърдечно, че дойдохте тук като представител на Нидерландското председателство и е добре да проведем този диалог. За мен е изключително важно председателството и в този случай да поеме отговорност и да се срещне с Комисията по правата на жените. Аз мисля, че тази декларация за 10 години е, за следващите председателства е, сте я приели, за да тласнете напред е, този проект. Но искам да посоча също, че на равнище Европейския съюз в сферата на политиката за равенство не се случва нищо. Има застой. И аз мисля, че европейците усещат това. Вижда се, че е, нищо не се движи в момента. Има застой. Нищо не се случва. Например, при отпуската по майчинство, отпуска за родители. например, в Швеция, мога да посоча, имаше много добри предложения изпълнение от наша страна. Много промени се извършиха след това в полза на жените в Европа. Колегата, която говори преди мен, каза току-що, че има много проблеми и единственото, с което се занимаваме в момента е че се прави опит да се е, въведе миним квота за е, жени в е, управителните органи на предприятията, които са котирани на борсата. Аз мисля, че съветът се опитва да е, стигне до заключения и това се дължи на председателството. Има обаче една държава членка, която блокира и там имаме впечатлението, че е, се блокират неща по чисто сексистски подбуди. Аз е, искам да попитам как искате да успеете до юни да бъдат е, изготвени заключения на съвета. Имам предвид как Европейския съюз – ще разгледа въпроса с равнопоставеността на жените и как ще постигне напредък в тази насока. Другата тема, на която искам да се спра, е стратегията за равенство и има голяма разлика дали се представя работен документ от служител на комисията или една истинска стратегия. Мисля, че ние и в случая виждаме в нашата комисия, че се изискваше стратегия, обаче такава не се представя. Е, просто комисията е, се държи арогантно като мачо и не иска да представи такъв документ. Парламентът повторно е, се спира на този въпрос. Посочва се, че хората, които е, работят в комисията, всъщност те казаха, не, ние не искаме стратегия, искаме работен документ и трябва да видим какво трябва да направим, за да работим е, в посока на смяна на поведението на комисията. Необходима ни е стратегия. Благодаря. Сега госпожа Редкин от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много е, на представителя на съвета за този диалог. Моите колеги от Обединената левица е, не само, че не виждат напредък, е, но е, виждат дори връщане назад. Е, Що се отнася до директивата за майчеството, директивата за равенството между половете е, и редица други документи, като Хоризонт 2020, на практика поставят едни много по-други цели, е, много по-амбициозни и ние, е, за съжаление, вместо да напредваме, се връщаме назад и изоставаме и госпожа Бутамака в началото на вашето председателство заяви, че ако не може да се постигне прогрес по отношение на равенството между половете, то поне при всички положения един много силен приоритет на вашето председателство ще бъде равенството на хората от групата от общността ЛГБТ. Но какво правим? Нищо. Дори е, не могат да се приемат, както се казва, и ни заключения на съвета. И в момента се подготвя поредния проект. Би трябвало да има едни по-реални действия, които да доведат до промяна на практиката. На вашето председателство възлагахме много надежди не само, че не напредваме е, нито на йота, но е, се отказваме дори от е, фундаментални ценности в областта на правата на човека в рамките на Европейския съюз. Много ви моля, кажете ни какво можем да направим, за да ви подкрепим, за да насърчим това развитие по-нататък, защото единствено едни заключения от съвета ще бъдат резултата в тази сфера за вашето нидерландско председателство. Не струва ми се, че вие сте по-амбициозни и поне в началото обявихте други цели. Нашата комисия е, държи много на равенството е, на половете и на същите права и за е, общността ЛГБТИ. Благодаря и сега накрая дам думата на госпожа Бесерил за заключителни думи. Благодаря. Благодаря и на съвета за това, че са днес сред нас и участват в тези разисквания с нас и с комисията. Като всички колеги, както и като координаторката на моята политическа група, която вече взе отношение преди мен, всички подчертаха важните елементи, като например конвенцията, Истанбулската конвенция, която цели именно борба срещу домашното насилие. Това е, е приоритет, с който и ние сме ангажирани. Европейският парламент и ние депутатите. Същото се отнася и за различията в заплащането на мъжете и жените, както и раз... неравното присъствие на жени и мъже на постове, където се взимат решения било то в частната или публичната сфера. Друга директива, която също е блокирана, е директивата за отпуска по майчинство. Това също ни създава грижи аз обаче самата съм най-много загрижена и което, по което работя тук в парламента е за жертвите. Благодаря на холандското председателство за това, че един от техните първи приоритети винаги е било подкрепата на всякакъв вид жертви. Жертви на престъпления, например. Една от първите един от първите съвети, който се проведе в Хага, именно бе посветен на въпросите на жертвите. И тъй като аз съм докладчик по тези въпроси и сега работим за директивата по закрилата и зачитането на права на жертвите. Така че смятам, че трябва да се работи съвместно с Комисията по правата на жените, за да може да се открие специална секция за насилието срещу жените. Надявам се, че съветът няма да се противопостави и да ви напомня накрая, че в момента започваме прилагането на друга директива за защита правата на жертвите. Това е особено актуално днес, тъй като 80% от хората обект на търговия са именно жени и момичета. Днес даже обсъждахме тези въпроси по повод на гласуването на единия от докладите. Бих искала да ни направите кратък преглед на това как тази законодателна дейност е свързана с сексуалната експлоатация. Смятам, че все още това се смята за тема табу тук в парламента, за съжаление. Всички са на мнение, че това е субсидиарна отговорност на държавите членки. Мисля обаче, че трябва ние да се ангажираме в по-голяма степен и да сме по-ангажирани с защита на правата с е, закрилата на тези, които са обект на социална гавра и експлоатация. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Хименес Бесерил. След е, всички тези коментари, бележки, въпроси, които ви бяха е, зададени, господин Кинг, имате думата за отговор. Thank you. Thank you much, um, Благодаря, госпожо председател. Ние споделяме вашата тревога за това, че в рамките на съвета процедурата би могла да бъде ускорена и до този момент като че ли не се забелязва напредък. независимо от е, това какъв е характера на различните документи, съобщения, работен документ и така нататък, важно е да се постигне напредък. Съгласен съм. Аз съзная, че председателството работи много по досието е, с правата на жените. Е, най-вече е, равенство е, на жените във връзка с представителството в е, управителните органи на компаниите, на дружествата. Моля ви, ако забележите или получите информация за някаква промяна в това отношение в държавите членки, вие сте по-информирани за страните си от нас. Може би дайте ни сигнал. Просто информирайте ни незабавно, защото веднага ще започнем отново с активни усилия. Много заинтересовани сме да придвижим темата напред. По отношение на другия въпрос. Той не е част от семестъра, от европейския семестър, но ние се надяваме, че ще се постигне напредък и там, до края на председателството. Благодаря за подкрепата, която изразихте във връзка с досието за Равенство извън така, възможностите за работа и заплащането на труда. Да, заедно с Словакия, с Малта постигнахме в нашата тройка съгласие, че всичко, което ще е, се постигне в рамките на Нидерландското председателство, след това ще продължи и усилията ще продължат и по време на следващите председателства. Е, от името на Обединената левица горе е, бяха зададени някои въпроси. Е, комисията предвижда да внесе предложение във връзка с отпуската по бащинство и до края на годината се надяваме това да се случи. Председателството възнамерява във връзка с заключенията за относно общността ЛГБТ и равенството на тази членовете на тази общност да а, включи документа като част от един пакет. А, още, за, ние подготвяме заключенията за съвета през юни, но а, продължаваме да поддържаме контакти и разговори на високо политическо равнище с компетентните представители на държавите членки, за да можем да постигнем резултат. И то този резултат, който първоначално обявихме, че желаем да постигнем. Може би е, вие ще ни кажете и нещо по-конкретно, нещо повече във връзка с е, вашите виждания за всичко това, което можем да предприемем е, и вие във вашата комисия и ние по отношение на правителствата, които създават известни тревоги. Да, трябва да разглеждаме нещата и въпросите, които бяха зададени и от Обединената левица и от Зелените като пакет в тази сфера, естествено всичко това, за което говорите, е изключително важно. Е, и аз подкрепям до голяма степен всичко, което депутатите казаха. Благодаря ви за вашето присъствие днес тук на тези разисквания. Със сигурност ще имаме възможност да работим заедно с инициативи от ваша страна по този въпрос. Да. А деблокиране е, на всичко това, което се прави е, във връзка с ЛГБТ е, и е, това е в крайна сметка нашата цел. Естествено, полето за действие на е, парламента е доста ограничено, но има вече е, политически послания и бе изразена воля, така че ако съветът продължи активно с усилията, ние ще го подкрепяме при според силите ни. Ще има и следобедно заседание на комисията. Ще продължим в 15 часа. Тогава предстои среща с комисаря Юрова. А до тогава желая опена почивка на всички. Сутрешното заседание се закрива.